са изявления на съвета и комисията относно отвояване на капацитета на тръбопровода Северен поток и последица за енергийния съюз и сигурността на доставките. Давам думата на господин Никола Шмидт за съвета. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа евродепутати, въпросът за сигурността на доставките, на енергийните оставки, както и необходимостта от повече сътрудничество в тази област, вътрешна и външна, тези въпроси са на първо място сред нашите приоритети. Енергетиката е въпрос на геостратегии и доставките са всъщност един от най-големите залози, пред които сме изправени. Има много мерки взети до момента, като например третият енергиен пакет за вътрешния пазар, както и директивата за възобновими енергии или пък за енергийната ефикасност, за целяща повече независимост. Да не забравяме и Европейската стратегия за енергийна сигурност, както и сътрудничеството с съседи. В края на 2014 година стартирахме енергийният съюз. Съветът смята, че това е качествен скок в развитието на европейската енергийна стратегия, както и в създаването на сигурни доставки вътрешният пазар, ефикасността, намаляването на емисиите, както и новаторството. Това са някои от точките в тази пет, програма от пет пункта. В Люксембург в момента се провежда седмица на енергийната ефикасност, където присъстват бизнесмени, министри, предприемачи в областта на възобновимите енергии. Сътрудничеството в областта на енергетиката ще ни позволи да укрепим нашият енергиен пазар и разбира се да економисаме суми, които след това да бъдат инвестирани обратно в енергетиката. Сигурността на доставките на свой ред е също сред нашите приоритети, приоритетите на съвета и очакваме предложенията, с които ще излезе Европейската комисия през 2016 година за гарантиране на доставките на природен газ. Провежда се също така и обществени допитвания в тази област. Сега, нещо по-конкретно за отвояване на капацитета на тръбопровода Северен поток. За момента няма официална позиция изработена в съвета. Това е търговски проект между руски и западни фирми. Люксембургското председателство осъзнава факта, че този проект има енергиен, економически и геополитически заряд, разбира се, и екологичен такъв. Що се отнася до участието на този проект като част от разнообразяването на енергийните доставки и що се отнася до въздействието му върху други държави, съседни или държави членки, Що се отнася до всичко това, Европейската комисия си е поставила за цел да проучи правомерността закон на този проект, доколко той е в съответствие с законодателството. Съветът също работи в тази област, тъй като този проект е тясно свързан с сигурността на доставките и с енергийната зависимост на Европейският съюз. Не на последно място е свързан този проект с проекта Енергия и климат. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисар Мигел Ариас Канете. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, нека отправя едно ключово послание. Сигурността на енергийните доставки, устойчивостта на енергийния сектор са сред основните приоритети на Европейската комисия. Скоро ще излезем с предложение за преглед на директивата за доставките, на регламента за доставките на газ. Ще предложим и редица други мерки. Поели сме ангажимент за диверсифициране на източниците на енергия, на доставчиците и на маршрутите за доставка. Така няма да зависим само от един доставчик. Ще имаме различни възможности за доставка на газ, например чрез тръбопроводи или терминали за втечнен природен газ ще можем да увеличим вноса си от 40 кубични метра на 90 40 милиарда на 90 милиарда кубични метра. Постигаме вече добър напредък в тези области. През изминалите няколко месеца постигнахме осезаеми резултати. Нека ви дам няколко примера. Новата група на високо равнище за взаимосвързаността на системите за пренос на газ в два европейски региона. Освен това работим и за свързването с Европейския енергиен пазар на Португалия и Испания. Надяваме се тази цел да бъде постигната до 2020 година. Работим и за доставките на 10 милиарда кубични метра природен газ годишно от Азербайджан по два тръбопровода транскаспийския и трансанатолския. Освен това, възнамеряваме и напълно да интегрираме в Европейския енергиен пазар балтийските държави. Надяваме се скоро да постигнем споразумение и за свързването на системите за пренос на природен газ на Полша и Литва. Още веднъж подчертавам колко е важно да вършим работа във всички тези области, за да можем да намалим зависимостта си от Русия. В момента половината от доставките от Русия преминават през Украина. Комисията си отбеляза споразумението между акционерите за увеличаване на капацитета на Северен поток. Този проект, Северен поток 2, естествено е търговски проект, т.е. заинтересованите страни ще изберат най-изгодното за тях решение. Едновременно с това обаче този проект трябва да се реализира изцяло в съзвучие с европейското законодателство, най-вече с третия пакет за енергетиката, но и в съответствие с други наши нормативни уредби, като например за обществените поръчки и в други области. Капацитетът за пренос от Русия в момента се използва единствено на 50%. Ако бъде реализиран проектът Северен поток 2 ще увеличи капацитета за пренос от Русия. Комисията активно се включва в усилията за това Украина да остане един надежден и стабилен маршрут за транзитни доставки. Искаме Русия и в бъдеще да продължи да е наш надежден доставчик на природен газ. Едновременно с това преносът на газ от Русия трябва да се вписва в стратегията ни за диверсификация. Русия, като всички други наши доставчици на енергия, трябва да спазва разпоредбите ни за конкуренцията и за енергийния пазар. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Сега пристъпваме към разискванията от името на НП, господин Бузек. Пане комисажу, шануе волност... Благодаря, господин председател, господин комисар. Зачитам економическата свобода. Зачитам това, че предприятията искат да трупат печалби, но трябва да спазват законодателството. По, при Северен поток имаме съмнение относно първото и второто. Трудно е да се говори за печалби, тъй като вече съществуващата инфраструктура се използва само наполовина да се полагат тръби на морското дъно е много по-скъпо, отколкото по сушата. Освен това, това е нецелесообразно от екологична гледна точка. Второ, това не е в съзвучие с задълженията, които са поели страните членки по отношение на екологичната сигурност. И един доставчик ще има тук доминираща позиция. Има едно антимонополно проучване срещу Газпром, което се води от Европейската комисия. В обобщение мога да кажа, че този проект не може да се разглежда като чисто комерциален. защото а, той е свързан и с политическо напрежение, такова каквото познаваме от Северен поток едно. А, е този проект представлява опасност за нашите партньори от източната политика. Този проект ни разделя, не ни свързва и е трудно да бъде основа, обоснован от економическа гледна точка. Надявам се комисията да предприеме всички необходими стъпки, ако предпоставките и е, е, изискванията не бъдат изпълнени, е, Северен поток 2 да бъде спрян, така както беше направено това и при Северен поток 1. Благодаря. Председател Бузък. Има въпрос с синя карта към вас. Желаете ли да отговорите на въпроса? Господин Бацо ще, Балчо ще зададе въпроса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 Господин председател, Северен поток ще кара руска газ в Германия а, директно. А, вие а, казахте, че настоящия капацитет не се използва а, напълно. Каза се, че полагането на нови тръби ще удвои капацитета. Не мислите ли, че този свръхкапацитет а, ще подготви Германия за една евентуална бъдеща ситуация, в която Германия няма да получава газ от Украина. Не мислите ли, че Германия се подготвя за тази ситуация? Може би, е, може би превода не е бил достатъчно точен. Нашите връзки с изтока се използват само на 50%. Остават ни останалите 50%. За това аз смятам, че изграждането на нова връзка е съвършено необосновано, тъй като ние не използваме напълно сега съществуващата връзка. Може би не сме се доразбрали. Давам думата на колегата Дзанонато за Д. Интеграция министра. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря господин министр, благодаря господин комисар. Отвояването на капацитета на Северен поток, както вече беше казано, ще е, може е, да увеличи транзита от е, Русия до страните Имаме Северен поток, сега се отвоява. Ямал през а, Белорусия и през Украина. Диверсификацията на маршрутите ще означава, че трябва вече да се обърне особено внимание на крехкия баланс между държавите членки. Това е един много голям проблем, като имаме е, предвид е, задачата е, да се изпълни един много амбициозен проект за енергийната политика на Европейския съюз. Това е един съществен компонент. И последен, много важен проблем за Европейския съюз. Енергийната политика, защото извън територията на Украина по маршрута трябва да се обърне внимание на сигурността, особено тежка е руската е, политика на оказване на влияние. Към края на 2020 година, според е, Киев милиарди е, евро е, ще представляват транзитните такси ще е, бъде е, тежък е, проблема за економиката на страната, но ще трябва да постави въпроса как ще се реши за държавите членки. И накрая, Южен поток също се вписва в тази хипотеза. Много са критиците, които използват същите аргументи, както и за Северния поток. От името на ЕКР, господин Грубарчик. E, Благодаря, господин председател. Преди няколко години по времето на един дебат поисках от е, комисаря Оттингер да ми каже защо германците участват в строежа на газопровода Северен поток. Комисарят тогава отговори, че е, след е, че е, той на тяхно място не би взел решение за подобна инвестиция по вторен път. защо на Газпром се позволява да строят нови маршрути? Отговорът е това е, частна инициатива, върху която правителството няма каквото и да било влияние. Преди няколко седмици се обърнах към вас, господин комисар. Попитах какво мислите за строителството на този газопровод във връзка с третия пакет за енергетиката и вашия отговор беше подобен, казахте, това е частна инициатива. Става дума за 110 милиарда кубични метра газ годишно. Това е огромен дял от е, газа, който влиза в Европейския съюз и напълно противоречи на идеята да се разнообразят пътищата на доставка на енергия. Особено е, като се взема предвид положението на страните от Централна и Източна Европа, които са често оставени на милостта на Русия като доставчик. И какво може да се направи? Е, да се реагира а, пасивно, а, да а, се даде съгласие? А, по какъв начин с това ще развием а, Европейски енергиен съюз? Натам ли трябва да вървим? Господин Педерсен от името на Алде. Is... Благодаря, господин председател. Северен, про... Северен поток 2 е много важен за енергийния пазар, за третия енергиен пакет и за енергийния съюз. Русия е партньор на Европейския съюз от десетилетия има разговори, които се водят за основни инфраструктурни проекти. Но Русия и Газпром се противопоставиха на усилията на Европейския съюз за либерализиране на пазара. Те се опитват да подкопаят стратегите за диверсификация трябва да се а, разглеждат те, техните предложения много внимателно и да бъдат подложени на контрол. М Важно да си има предвид това за бъдещия енергиен съюз на Европейския съюз. Искам да ви попитам за вашата оценка как може да продължи Европейския съюз с преговорите, свързани с Северен поток. Какви трябва да са водещите насоки? Как европейските нации могат ам, да допринесат за разширяването на Северен поток 2? Как те могат да участват в изпълнението на проекта? Ще бъдат извършени оценки на въздействие върху околната среда. Ще бъдат ли взети предвид и проекти, свързани с изграждане на критична инфраструктура? Ще се проведе ли диалог с засегнатите държави членки? Ще бъде ли уведомен парламента? Ще има ли геополитически оценки, свързани с критичната инфраструктура? По какъв начин комисията се отнася до такъв тип въпроси? Ние ем, се обръщаме към Европейския съюз, да, към Европейската комисия да проведе проучване за въздействието на този тръбопровод е в световен мащаб и какво ще въздействието му върху а, Украина и върху а, политиката за съседство. От следващия от името на ГОЕ господин Селиготис. Благодаря, господин председател. Отвояването на Северен поток е в отговор на неспособността на Европейския съюз да гарантира собствената си енергийна сигурност при енергийните доставки. Трябва да се вгледаме в уравнението и от юг и от север. И това не може да не предизвиква загриженост. Ясно е, че имаме енергийни острови. Имаме части от севера и юга, които се сблъскват с проблеми в доставките на горива и енергоисточници. Мисля, че комисията трябва да признае необходимостта да се ползват по-пълноценно местните енергийни доставки, особено на въглеводороди. Около Кипър и в източната част на Средиземноморието – както и по северноафриканското крайбрежие. Трябва ни една система от маршрути за газови доставки, както и петролни доставки през Средиземно море. Така недостигът ще може да бъде преодолян. Благодаря. А сега за, за групата на зелените, господин Турмс. Първо искам да кажа на колегата Райнер, Бютикофер, който а, поде инициативата за този дебат а, тази вечер. Уважаеми колега, а, да се отвоят а, газопроводите, идващи от Русия, е много лоша идея. Това всъщност е провокация даже. Бих казал, че то заплашва цялостната енергийна политика на Европейския съюз и политиката за добросъседство. Стратегията на Русия е, е ясна. И Русия иска да има възможност да спира кранчето с всичките съответни геополитически последици и с всичките съответни последици върху европейската економика, тъй като газа ще стан, би стан в такива ситуации по-скъп и по-оскъден. Това е против интересите на Европейския съюз в енергиен план, това е против европейската солидарност и против геополитическите ни интереси в Украина. Сигурен съм, че по-голямата част от депутатите в Европейския парламент и по-голямата част от правителствата в Европейския съюз са съгласни с това, което казвам. Обаче има и големи лобисти, Енджи от Франция, немската БАСФ и холандските вносители на газ. Е, има и много големи съюзници, защитници. Франсуа Оланд, Ангела Меркел, които бяха тук този следобед, Дейвид Кемерън, и така, моят въпрос е къде е, е последователността по отношение на политиката за Украина и къде е солидарността по отношение на страните от Юго-Источна Европа. Това не е търговски проект, това е политически проект, това е един изключително възпламеним и е, резединяващ европе... Е, политически проект. И затова искам комисията да бъде твърда и а, вярвам във вас, господин комисар. И също така призовавам съвета да не крие главата си в пясъка, председателя Туск да не го прави. Защото иначе ще трябва да забравим за Европейския енергиен съюз. Аз искам госпожа Меркер, господин Оланд, господин Камерън да обяснят за, на, пред другите министър-председатели защо се крият при положение, че е ясно, че този проект трябва да бъде спрям. Благодаря. E От името на Европа на пряката демокрация, господин Тамбурано. Мнозина наричат отвояването на Северен поток проблема, но според нас то е един признак на други нарешени проблеми. Твърде много се забави е, прехода в е, енергетиката на Европейския съюз и затова продължаваме да зависим от е, руския газ. Това говорим отдавна и многократно, но никой не ни чува. Правим геополитически избори, които нарушават и без това крехкото равновесие. Никой не би си помислил да отвоява Северен поток, ако Украина не се беше озовала в това положение е, с е, цветните революции там и в е, околните страни. Някои държави са хегемони, вземат решения а, самодоволно, а, с а, лесни условия, но а, бремето се понася от всички граждани на Съюза. Мнозинството в а, парламента ентусиазирано поддържа линията на бюджетни ограничения на евромарката, но това поставя под заплаха системите на социалните грижи, гражданите, предприятията. Какво да кажем за санкциите срещу Русия, които се наложиха като задължителни, без никаква резолюция? Ами, а, нашите а, предприемачи в а, Южна Европа, Германия, може би а, печели най-много от а, Северен поток. Може би трябва да намерим един добър лекар за болния Европейския съюз наистина е да отговорим на исканията на нашите избиратели. За това трябва един енергиен преход към обезвъглеродяване, което ще засили нашата независимост и е, ще даде по-голяма сигурност е, за околната среда и климата. Трябва ни една различна външна политика с. Е, е, принципите на мир и добросъседство с всички околни страни, без да се насочваме към никого настояваме нито една държава да не бъде първа, първа между равните, защото ние сме истинска общност. Благодаря. Сега давам думата на господин Бай. Господин комисар, уважаеми колеги, когато някой иска да убие кучето си, го а, а, обявява за болно от бяс. А, но тук ние не можем да подхождаме така. Твърдим, че искаме да сме независими от Русия. Фактите са ясни. Нека да спомена какво каза Жером Ферие, председател на Френската федерация на вносителите на газ. Едно във връзка с отказа на Русия от Южен поток. Той каза, Европа не може без руския газ. Това е факт и трябва да се възприеме е, и се потвърждава и от новото управление на е, Световната е, на Европейската агенция по енергетика. Същевременно има страни, които не успяват да организират е, достатъчно добра сигурност на газопроводите и позволяват да се отклонява е, газ и не, не плащат а, е, своите сметки, затова Русия а, спира техния газ. Комисията в съобщение от 5 септември а, заявява, че ще изпрати 500 милиона а, долара на Украина, за да покрие разходите си за газ тази зима. За съжаление обаче, украинците не знаят на всички интереси в Европа. Омразата срещу Русия, която има исторически корени. И е, всъщност, е, ако това не се беше случило, България, Сърбия, Унгария, Италия и Гърция ще да могат да се ползват от Южен поток. Шел, ЕОН и други подписаха създаването на Северен поток 2. с съответното разпределение на дяловете, Shell 10%, EON 9% и прочие. Така ще се отвои капацитета на сегашните газопроводи. Все още може да се спаси този поток. Става дума за дългосрочен договор, гарантирана стабилност и ако искаме устойчив мир в Европа, трябва да го започнем, а не да се отдаваме на новата студена война, която вие започвате. Месье Бай. Господин Бай, има въпрос с синя карта към вас. Искате ли, ще приемете ли въпроса? Господин Андревич, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колега, вашето изказване беше възхвала на Газпром като най-надежният доставчик на газ към Европа. Можем да се досетим откъде ви идват подобни идеи, но помислете си, това е една от на... най-корумпираните фирми, действащи в Европа. Погледнете какви огромни изгради строят собствениците на Газпром. А, как можете да обясните това, че се налагат различни такси за газа на различните страни? По-висока цена за Украина, отколкото за а, Германия. Вие сте економист, нали така? Ми обяснете това. Уважаеми колега, вашия коментар е емблематичен за политиката е, по отношение на Русия, която е типична за Европейски парламент. Газпром никога не е, е изпадал в неизпълнение по отношение на доставките на газа. Там, където има спиране на газа, това е защото е имало неплатени сметки е, и ангажименти, които не са били спазни от страна на Украина. Господин Корвин Ники независим депутат. <clears throat> Уважаеми господин председател, господин комисарио, Искам да посоча, че тук става въпрос за частни дружества, но те не сключват просто е така сделки нито с Русия, нито пък с Германия. Канете каза, че втората тръба ще доведе до дизев, дизев, диверсификация на доставките. Ами моля ви, не ставайте за смях. Според мен става въпрос за следното. Тази втора тръба ам, може а, да се окаже, че ще засегне и Украина. С голямо очудване установих, че а, има много, които се борят срещу атомната енергия и енергията от изкопаеми горива. А, но има и такива, които се борят и срещу Русия, но това само им вдига акциите. Има мерки, които са свързани с това Северен поток да заобиколи Полша и, и комисията няма нищо против. Те не си помръдват и пръста, а биха могли. И Полската република трябва сама да се защитава. Комисията, както изглежда, не вижда никаква заплаха при такъв тип действия да се надяваме, че комисията няма да се превръща в агенция на Газпром и така да става за посмях. Следващия оратор. Господин Каринс. Европейския съюз има голяма стратегическа слабост. Ние а, сме зависими от вноса и най-вече е, в областта на енергетиката и ние зависиме от всичките ни доставчици, т.е. от Русия. Но имаме решение. Решението е следното. Трябва да създадем Европейски енергиен съюз на първо място трябва да намалим енергийната зависимост, на второ място трябва да засилим наша конкурентоспособност и на трето място трябва да има диверсификация на енергоисточниците. Обаче Северен поток 2 има за цел нещо съвсем друго. С този проект ще се засили нашата зависимост от Русия. Конкуренцията ще намалее и е, енергоисточниците няма да бъдат диверсифицирани. Единственият, който ще се благодетелства е Русия. Ако капацитетът се отвои, Украина ще бъде изолирана. А ние в Европейския съюз опитваме да окажем съдействие на Украина. Но а, ако одобрим този проект, енергийната а, сигурност няма да бъде гарантирана. Трябва да спрем този проект. Трябва по политически начин да го спрем. Както и а, стане с Южен поток, него го спряхме с политически инструменти. Европейската комисия трябва да провери какви са договорите подписани между големите дружества, между дружествата и доставчиците от трети страни, т.е. договорите с Газпром. Колегата Бълчити. Благодаря, господин председател. Енергийната зависимост на Европейския съюз от Русия е, е важен стимул за създаването на енергийната политика на Европейския съюз. Русия реши да отвои капацитета на Северен поток, което противоречи на нашата енергийна политика. Договореностите заобикалят други държави членки на Европейския съюз, които до сега бяха изолирани от нефтените и газови мрежи на континента. В какво положение ще се озоват тези страни? като Литва, например, без никакво европейско финансиране ние успяхме да построим терминал за втечнен газ, полагаме всякакви възможности да намаляваме енергийните си разходи. Предприятията вземат решения обаче за такова отвояване, без да се държи сметка за нашите партньори в Украина. От тук въпросът ни е Какво става с нашите усилия за енергийна независимост? Какво става с а, огромните инвестиции в инфраструктура? Защо не получаваме никаква информация за споразуменията преди те да бъдат подписани? Това е скандал. Скандал а, за нашите институции. Благодаря. Сега госпожа Фотига има думата. Полноцне бил и jest нажендем rosyjskiego nacisku. Благодаря. Северен поток е инструмент за натиск върху страните от моя регион, включително и Украина. И по този начин се влушава енергийната сигурност на тези страни, противно на принципа на солидарността. И мисля, че не е подходящо да се говори е, само за економическия характер на проекта. Това си е чиста е, руска пропаганда. Трябва да, да оборим тази руска пропаганда. Колегата Аустревичио. Е, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, през юли тази година ние се обърнахме към комисията да оцени предложените за удовояване на капацитета на Северен поток. Да ви кажа честно, господин комисар, бях шокиран от вашия писмен отговор и цитирам. Добавяне на капацитет към Северен поток е на първо място решение от търговски характер край на а, цитата. Тоест, нищо ново. Всичко си е както обикновено. Моите колеги изразиха е, своите становища и стават, ясно, е, стават ясни три неща. Първо, трябва да си има предвид е, геополитиката. Дали това е, е чисто търговски проект, който има за цел да заобиколи Украина най-вече. И на второ място, не смятате ли, че Разширяването на Северен поток противоречи на стратегията на Европейския съюз и стратегията за изграждането на енергийния съюз. И на трето място, според вас, как тези неща се вписват едно в друго? Намаляване на енергийната независимост на едната страна и разширяване капацитета на Северен поток. Благодаря ви за вашите отговори предварително. Господин Ферейра. Развитието на така наречения енергиен съюз няма да е нищо друго, освен поставяне на този толкова важен а, отрасъл в а, ръцете на а, едрите економически интереси и транснационалните компании. Винаги се казва, че е, трябва да се стремим да повишаваме енергийната ефективност, да използваме местните енергоисточници на всяка отделна страна, е, да се е, организира трансфер на технологии. Всичко това ще остане на заден план. Единствено чрез демократичен парламентарен контрол върху практиката ще можем да изтръгнем от ръцете на частните собственици енергийният ни сектор. Благодаря. Господин Тарант има думата. Thank you, Mr. President. Е, Благодаря, господин председател. Инициативата на комисаря Шефчович за разследване на правните аспекти на Северен поток 2 е добре дошла, защото това е предни инструмент за геополитически игрички част от небезизвестната хибридна война. Корпоративните адвокати в Германия, Русия и други страни ще предоставят съвъзможни аргументи, господин Каниета, но ние много добре знаем, че законодателният триъгълни комисия, Европейски парламент, Европейски съвет много лесно може да се превърне в Бермудски триъгълник, където добрите планове изчезват за винаги, където е, защото господин Туск е длъжен да включи темата на заседанието на съвета. И след това Виктор Понта, Слободка, Меркел и прочие ще покажат колко зле е било да се остави на господин Шрадър да изгради тази, този газопровод. Вие, господин Каниете, сте бил в бизнеса с петрола, аз пък съм бил в бизнеса с газа и за това ще кажа следното. Способността на Русия да предоставя газ всъщност е блъв. На 50 вече се използват за Северен поток 1. Това е план, който има за цел първо да унищожи Украина и след това останалите. Говорихте два пъти по-дълго, казва председателя, отколкото ви беше отредено. Honorable Зейнфелд. Господин Сайнфелд, благодаря господин председателю ключов елемент за изграждането на енергийната сигурност в Европа трябва да е свързан с намаляване на зависимостта на ЕС от вносните енерго, енергоисточници. Но това е трудно. Инвестициите те за Северен поток 2 трябва да бъдат подложени на оценка. Трябва да се види дали се вписва този проект в гарантиране енергийната сигурност. Трябва да се разгледат всички стратегически документи, свързани с диверсификацията на енергоисточниците. От друга страна, има дружества, които сключват договори, които засилват зависимостта на Европейския съюз. Има политици, които казват, че става въпрос за едно чисто търговско начинание, но в Германия правителството е акционер в дружеството, което води преговори с Газпром. Не може едно дружество от такъв мащаб да сключва договор, енергиен договор, без държавата да знае нищо за това. А, да не говорим, че се застрашават енергийните доставки за страни като Полша и България. Но дори и Турция е засегната. 2 милиарда евро на година с средствата на година. Европейския съюз трябва да пренесе за това проекта да бъде спрям. Благодаря ви. Благодаря, господин Герек има думата. Енергийният съюз от една страна е единен пазар в областта на енергетиката, но от друга страна е проект за постигане на климатичните цели на Европейския съюз. Инструментите са свързани с енергийната ефективност. Отвояването на капацитета на газопровода Северен подход, Северен поток, извинявайте, виждаме, че в бъдеще енергийната политика, за която а, говорим, се свързва с едни исторически страхове, по такъв начин а, не може да се върви напред. Е, енергията от газ е 20% по-ефикасна от изкопаемите въглеродни горива. Това е начин за намаляване на въглеродното съдържание. Освен това е много по-голяма възможността за гъвкавост при използването на газ в газови турбини и други предприятия. Важно е да се разбере тази истина за ползата от такъв газопровод. Разбира се, не може без контрол на инвестициите, особено голямо внимание на това, обръщат балтийските страни. Важно е да се върнем към първоначалните си идеи. Благодаря сега госпожа Ван Босол за ЕКАРЕ. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Плановете за отвояването на Северен поток на 100% противоречат на целите на политиката на Европейския съюз в областта на енергетиката. Ние искаме да станем по-малко зависими от руския газ. Не само вземайки предвид източниците на газ, но вземайки предвид и възможностите да се разработят альтернативни енергоисточници. И сегашният съществуващ Северен поток се използва само на 50% от своя капацитет. Ясно е, че в а, плановете за неговото отвояване всъщност играят съвсем различни а, интереси, а не економическите. Имаме достатъчно добри ресурси и за това съм, аз критич... за това съм критична спрямо това предложение. Господин Самович. Благодаря, господин председателю. Знаем, че Русия отдавна използва газа, за да подлага под натиск редица държави. През 2007 година всички доставки за Естония бяха прекратени за известен период. Същото се случи и с Грузия и с Украина. Те продължават тази практика. Армения, Киргизстан, Грузия, Приднестровието. Те използват всяка възможност в тези страни, е, за да или да спрат газа, или да увеличат цените. И в заключение ще кажа, че ние знаем, че Северен поток 2 едва ли ще намали независимостта от Русия. Ние виждаме какво прави и Русия и ние не искаме това да продължава в бъдеще. Лефтерис Христофоро. Благодаря, Лефтерис Христофоро. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Длъжен съм да кажа, че всички трябва да бъдем честни и обективни. Слушам изказванията в залата от е, депутати, е, комисията, всички казват едно и също. Казват, че трябва да осигурим енергийна независимост, опора в собствени енергоисточници, да не бъдем зависими от е, отделни износители. Въпросът ми е обаче е, ще го постигнем ли чрез Северен поток 2? Много се съмнявам и комисарят правилно отбеляза, че Европейския съюз има и други възможности за доставки на природен газ. Как ще го постигнем при условията на криза? Имаме альтернативи, имаме местни, вътрешни източници като например източното Средиземноморие, а и други райони. Можем да разчитаме повече на собствени ресурси, да не зависим от е, отделни износители. Кипър е държава членка на Европейския съюз и мисля, е, че оттам можем да имаме друг маршрут. Същото въжи и за Гърция, и за Египет, и за Израел. Те също са альтернативи. Но нека да не се окажем твърде а, е, тесногради, да не виждаме по-далеч от носа си. Нека по-смело да погледнем в бъдещето и да признаем, че източното Средиземноморие е подходящ район да се изгради инфраструктура в полза на Европейския съюз, държавите членки и гражданите. Така ще бъдем независими. Благодаря. Давам думата на Епе Кофут. Благодаря много, господин председател, господин комисар. Северен поток просто не трябва да се разширява. Това е ясно. Енергийният съюз трябва да се основява на сътрудничество, солидарност и надеждни източници на енергия, пък е, Северен поток е, от... нарушава всички тези принципи. Напълно изорира Украина, заобикаля Полша, от економическа гледна точка не е съобразен, тъй като съществуващия Северен поток се използва само на 50%. Това е част от политиката на Путин спрямо Русия. Той бомбардира Сирия в момента и не заслужава подобни награди. Разширяването на Северен поток ще задълбочи нашата зависимост от руския газ. Вместо това трябва да се съсредоточим върху енергийната ефективност и върху изграждането на истински енергиен пазар в Европа и се надявам, господин комисар, ще, ще, направ, ще направите всичко възможно това да стане. Давам думата на Давид Яцкевич. Благодаря, господин председател. Искам да припомня, че Полша още от началото на преговорите по Северен поток се обяви против този проект. Всъщност става въпрос за енергийната сигурност, но пък мерките не отговарят на ам, разпоредбите заложени в изграждането на енергийния Европейски съюз. Става въпрос тук за принципи, свързани с подхода, който се прилага и тези принципи не се зачитат, а държавите членки си мълчат. Енергийната е, сигурност е, трябва да бъде засилена чрез економически мерки, но пък този тръбопровод а, е, отслабва позиция на Европейския съюз, а засилва влиянието на Русия. Къде е, виждате вие солидарност, а, която се повтаря постоянно от а, германските политици и те точно и в контекста на беженската криза споменават много често тази дума солидарност енергийния пакет номер 3 също трябва да бъде взет предвид. Е, Египерч. Е- Следващият оратор е, е господин Шаба Молнар. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисарио, не е сигурно, че ние имаме нужда само от устойчиви енергийни източници. Не говорим за някаква зелена идеология, говорим тук за ам, економическото развитие на Европа. Разбира се, имаме нужда и от традиционни енергоисточници, но имаме нужда и от диверсификация, защото без нея европейската енергетика няма да е устойчива. енергийните разходи ще намалее точно на диверсификацията. Руския газ също играе своята роля. Не трябва зависимостта от Русия да е едностранна. Русия също има нужда от нас. Те също зависят от нас, защото в сравнение с техните партньори в Близкия изток, ние сме много по-надежен партньор за тях. Ние имаме нужда и от възобновяеми енергоисточници, комбинирани с традиционните енергоисточници. Господин Кузмиок, благодаря. Проектът Северен поток 2 е един политически, а не економически проект защото се отвоява капацитета, но се правят инвестиции от големи енергийни групировки, включително Газпром, който злоупотребява с господстващо положение на пазара и е истински енергиен монопол. Това а, вреди на принципа на солидарност а, в Европейския съюз и а, е препятствие за енергийната политика на държавите членки на Европейския е, съюз. Изправени е, пред е, иммигрантските потоци, държавите членки трябва да се борят в същото време и за енергийната си сигурност. Имаме договора от Лисабон, който има своите изисквания, но тук трябва да се блокира този проект. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Енергийната сигурност е едно от основните предизвикателства за Европа в Великобритания. Зависимостта от вноса се увеличава значително през последните години, особено що се отнася до природния газ този контекст искам да подчертая, че решенията на за енергийната сигурност включват задълбочаване на пазарната интеграция, засилването на усилията за енергийна ефективност и насърчаването на развитието на възобновяемите източници на енергия. Отвояването на капацитет на Северен поток има последици, които сериозно трябва да се преценят от Европейската комисия. Първо, господин Каниета, комисията трябва да направи всичко възможно проекта да спазва правилата за енергийните пазари на Европейския съюз. Призовавам комисията да разследва внимателно и незабавно какво би означавало дояването на капацитета за страните от Централна и Източна Европа. Много е важно да се намери съвхватно решение за енергийната сигурност, от което да могат да се възползват всички държави членки. Не мисля, че този проект е част от решението. Благодаря. Uh, Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Имаме дълъг списък желащи да се изкажат. Давам думата на колегата Хетман. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, може би всичко беше казано вече в тази зала днес. Аз ще се позова само на солидарността и спазването на правилата и зачитането на основните права. През последно време много се говори по тези въпроси. Ценностите бяха споменати днес по време на всяка дискусия. Солидарността, разбира се, е от значение за всички държави членки но а, се отнася и разбира се, до редици економически въпроси, като този за Северен поток, като а, смятам, че европейците трябва да са против. Депутат е... Торо Клаудиан Франзулица. Господин Франзулица има думата. Bardzo dziękuję, пания президент. Commissioner, благодаря ви, господин е, председател. Март 2014 година съветът е, посочи, че трябва е, да разработим план, за да намалим енергийната си зависимост от Русия. Там се подчерта, че освен укрепването на връзките с действащите доставчици, освен Русия, трябва да се разкрият и възможности за нови енергоисточници. Разходите по Северен поток са единствено в интерес на определени държави и фирми в Европейския съюз, но не и тези в Централна и Източна Европа. Принципът на солидарност и единодействие не бива да се забравя. По молба на държавите членки разработи е, този принцип е, е, комисията и сега може да се каже, че това е много отрицателен ход от гледна точка на сближаването и солидарността в Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да отстояваме нашата енергийна стратегия, ако не искаме да се повиши риска поради политически и търговски спорове или проблеми с инфраструктурата. Благодаря. Мултумаск, дом депутат. Благодаря. Нотис Мариас за една минута. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Nord Stream 2 αποδεικνύει ότι και στον ενεργειακό... Благодаря господин председател. Има важни съображения, свързани с е, Северен поток, и те не са само е, от областта на енергийната политика. Госпожа Меркел каза, няма да изоставим Украина, но същевременно големите многонационални фирми подкрепят този проект за отвояване на Северен поток. Важно е да има разнообразяване и на доставчиците и на маршрутите на доставка. Южен поток беше важен за моята страна – Гърция. А сега търсим допълнителни възможности и в Гърция, и в Кипър, и в Египет. Източната част на Средиземно море може да стане много важна в областта на енергетиката – и развитието на собствени източници ще ни спаси от зависимостта. Господин Шроп, е следващият. Благодаря, господин комисарио. Комисията не трябва да гледа на този проект като чисто търговски проект. Трябва да вземе предвид и други неща. Енергетиката, измененията в климата, защото този проект противоречи на нашите цели за дезиверсификация на енергийните ни доставки. Ние искаме да засилим нашата енергийна сигурност. Нямаме нужда от допълнителни енергийни инфраструктури в Балтийско море. Ние вече имаме альтернативни източници за доставка на газ. Например, с Литва имаме терминал за доставка на втечнен газ. Предният проект използва една трета от капацитета си, не знам по какви причини, а този нов проект – не трябва да се превръща в нов неуспех нов провал в нашата политика. Това няма да е в интерес на европейските политики. Ние няма да подкрепим този проект. Uh, on behalf of European Commission, our guest uh, commissioner, сеньор Miquel Arias Каньета. И сега давам думата на нашия гост, комисарят Ариас Каньете. Благодаря, Уважаеми членове на парламента, искам да ви благодаря за вашите изказвания и много се радвам, че вървим в една посока. В контекста на енергийната е, сигурност, диверсификацията е ключов елемент. Това е политиката, към която се е, придържаме. Подкрепяме всички диверсификационни проекти. Било то терминали за втечнен газ или други. Така ще продължим и в бъдеще. Подкрепяме и развитието на Южния коридор през Адриатика, през Анадола, не само с Арбайджан, но и с Туркменистан, и други страни можем да развиваме контакти. Държавите от Средиземноморието казват, че имат доказани огромни милиардни залежи. Искаме да свържем Иберийския полуостров с Средна Европа. Това е истинска диверсификация. Има, искаме диверсификация както на маршрутите, така и на енергоисточниците. Северен поток ще засили зависимостта на Европа от един маршрут и от един доставчик. Този проект ще концентрира вноса на 80% от руския газ по един и същ маршрут. Ето защо свързването на този проект с общата ни енергийна политика буди сериозни съмнения и възражения. Както вече казах, има свръхкапацитет на маршрутите от Русия и за това този проект Северен поток 2 никога не може да бъде от общ европейски интереси и да получи обща европейска подкрепа. Ние ще продължим нашите редовни оценки на проекта Северен поток 2 в пълно съответствие с действащото законодателство. Ще работим е, в взаимодействие и с националните регулатори, за да направим обосновани изводи за правомерността на проекта Северен поток и ще продължа да информирам парламента за нашите оценки. Задачата на комисията, ако все пак бъде реализиран този проект, ще бъде да гарантираме, че нашите цели няма да бъдат компрометирани, че няма да се нарушава нашето законодателство, като тук включвам и третия енергиен поток и екологичното ни законодателство. От това няма да отстъпим. Благодаря. European Council. Министър Никола Шмидт. Министър Никола Шмидт от името на съвета. Благодаря, господин председател. Председателството благодари на Европейски парламент за този полезен дебат и за интереса, който а, обръща вниманието а, а, за интереса на Европейския парламент към енергийната сигурност. Енергийната сигурност е един от важните въпроси и за гражданите на Европейския съюз, и за економиката на Европейския съюз. економически аспекти има този въпрос, екологични аспекти, геополитически и трябва да имаме съвместна визия и да говорим с един глас. Енергийния съюз дава възможност да действаме в една определена рамка, за да постигнем тези цели. Във връзка с казаното от господин комисаря, нека да цитирам казаното в заключенията на Европейския съвет от 19 е, и 20 март 2015 година. Цитирам точка Д и там се казва да се направи всичко възможно всички договори, свързани с покупката на газ от външни доставчици, да са напълно съвместими с правото на Европейския съюз, чрез задълбочаване на прозрачността на тези договори и на тяхното съответствие с европейското право в областта на енергийната сигурност. Мисля, че това, което каза комисарят, напълно подкрепя този цитат. И за това председателството ще вземе предвид е, всичко казано в тази зала и ще го предаде на съвета.